ще се считат за прияти и е, промените ще бъдат публикувани в протокола това заседание. Е, тази седмица ще е, подпиша 6 правни акта, прияти съгласно правило 78 от правилника за работа на парламента. Ще